становище от името на другите парламентарни комисии, с датското председателство, с комисията и искам да благодаря на всички. Председателят, благодаря. С това приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обята. Искам сега да благодаря на всички, които участваха в дебата за тяхната дисциплинираност че дадоха възможност на онези, които желаят да гледат футболният матч тази вечер. Освен това, председателят благодари на преводачите и на